Ah, where's my button? That one. So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können. Ich, äh Добър ден, дами и господа. За мен е голямо удоволствие да се видя с нас и да открия заседанието. След нашето заседание ще има гласуване, както заете и колегите не обичат, когато не се спазва графика, така че ще ви приканя още от сега да бъдете толерантни към другите и да спазвате времето за изказване. Първия доклад е посветен на директивата на Итургас Ангуил за управление на отпадъците. Давам думата на докладчика. Благодаря ви, господин председател. Уводните ми думи са думи на благодарност към секретарията. Секретарията, разбира се, на комисията за петициите. Всички сътрудници, които положиха големи усилия и сътрудничаха с мене. Вече от повече от, година комисията по петициите взе решение да разработи доклад по проблемите на управлението на отпадъците в Европейския съюз. Тъй като имаше много петиции, в които се посочваха дефекти и слабости в управлението на отпадъците. Всички е, е, хранилища е, където трябваше да се складират и унищожават отпадъци, които бяха инспектирани. Не всички, но голяма част от тях не спазваха критериите, което ни принуди да посочим един основен проблем, а именно неправилното прилагане на директивата в различните държави членки. Още в началото ви казах, че голяма част от европейските граждани се надяват от обществените власти, добро здраво опазване, сигурност, транспорт и така нататък. Но, както ви казах, очевидно органите, компетентните органи в редица държави членки не успяват да се справят задоволително с отпадъците. Европейския съюз е приел редица нормативни актове, които се прилагат, трябва да се прилагат всички държави членки и които целят да се създаде необходимата правна рамка за а, справяне с а, неизбежните последици от модерния начин на живот, а именно свръхпроизводството а, на а, отпадъци, промишлени, болнични, домакински, битови и така нататък да не се решават тези проблеми и да се пренебрегва управлението на отпадъците, би имало негативни последици върху здравето и благоденствието на гражданите, но не само това, а и за жизнеспособността на планетата. Ако съдим по получените петиции, а, управлението на отпадъците се превръща в реален политически и социален проблем. Гражданите очакват от Европейския съюз да бъде намерено решение, независимо какво ще бъде то. Анализът на управлението на отпадъците в държавите членки показва огромни различия – например, понякога драстично не спазване на европейското законодателство. Съобщението от януари 2011 година посочва 177 жалби за нарушения в Existían todavía... Има 619 незаконни действащи сметища. Освен това, по отношение на рециклирането на отпадъците, комисията съобщава, че прави всичко възможно да реши проблемите. Освен това, редица жалби за нарушения настояват да се гарантира спазването на закона жалбоподателите посочват, че на много места законът не се прилага ефективно. В рамките на мерките за управление на отпадъците директивите предвиждат и право на информиране на граждането. Благодаря. Давам думата на госпожа Георгиева, комисар. Благодаря, господин председател, Почитаеми евродепутати, от името на Европейската комисия искам да благодаря на господин Итургайс за отличния доклад за прилагането на директивата за управление на отпадъците, прията през 2008 година. Искам да благодаря и на членовете на комисията за становищата, които подадаха по този важен дебат. Европейската комисия приветства доклада, който представя важни факти, свързани с прилагането на законодателството за отпадъците в държавите членки. Както вече многократно сме повтаряли, пълното прилагане на този тип законодателство е изключително важно за гарантиране на безопасна околна среда, както и представлява един запас за ресурси за промишлеността в Съюза но имаме постоянно проблеми с прилагането на законодателството, както и голям разнобой между държавите членки, що се отнася до изпълнението на целите в управлението на отпадъците. Това поставя в риск не само нашето здраве, пречи на економиката и особено индустрията по рециклирането. Нека да ви цитирам някои факти. Първо, пропуснахме възможности поради слабото прилагане и тези пропуснати възможности възлизат на 72 милиарда евро годишно. На второ място, ако материалите, които биват изхвърлени днес, биват третирани по съществуващото законодателство, можехме да избегнем между 146 и 244 милиона тона емисии на СО2. Това е еквивалент е, на 47 милиона коли, които не тръгват по пътищата годишно, както и между 19 и 31% от постигането на целите за опазване на климата. Пълното прилагане на законодателството може да създаде над 400 000 работни места, които са ни много необходими в настоящата економическа криза. Това са важни цифри. Поради тази причина Европейската комисия е напълно съгласна с заключенията на вашия доклад. Трябва да се засилят усилията за прилагане на съществуващото законодателство. Също така се присъединяваме към а, призова да се изпълни тази директива без забавяне в всичките й части. Особено прилагането на цялостни планове за управление на отпадъците, за да може европейското законодателство да се изпълнява края краткосрочен план. Комисията ще продължи да извършва мониторинг на прилагането на това законодателство. Ще продължим да даваме указания на държавите членки по практическата част от процеса. Смятаме да оптимизираме средствата, като се съсредоточим върху най-проблематичните държави членки. Трябва заедно с тези държави членки да решим проблемите, които срещат те. Също така искаме да подсилим сътрудничеството с Европейската агенция за околната среда. И в заключение, положили сме усилия за да решим проблемите, които вие посочвате. Благодарим обаче на парламента за това, че дава допълнителна енергия и зарежда този процес. Благодаря. Благодаря, казва председателя. И сега от името на политическите групи започваме с господин Яр от НП минути. Е, Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Доклада на господин Идогас е посветен на управлението на отпадъците в всички държави членки. Това е тема от голям интерес за всички наши съграждани. Благодаря на докладчика за отличния доклад който включва всички технически аспекти, които ни интересуват. В част от Европа управлението на отпадъците е все още огромен проблем и няма обща стратегия, която да позволява третирането и управлението на отпадъците, т.е. отпадъците се натрупват в дадени региони, няма никаква система за преработка и те са стават опасни за здравето на хората и хигиената като цяло. В някои региони европейското законодателство не се прилага а, правилно, в други то се прилага а, съвършенно, но това е естествено от а, отговорност на държавите членки и аз приканвам комисията да вземе мерки срещу държавите членки, където е, законодателството не се е, прилага е, своевременно и буквално. Ако Законодателството не се прилага, ако не се вземат необходимите мерки, трябва да се прилагат санкции. Същевременно трябва да помислиме за една обща система за управление на отпадъците, която да ни позволи да преработван отпадъците, така че да могат да бъдат използвани повторно по някакъв начин. Най-доброто всъщност е да се избегне е, генерирането на отпадъци. И в заключение ще кажа, че на първо място е необходим а, една стратегия е, е, за избягване производството и генерирането на отпадъците прав е комисията, че трябва да има устойчива стратегия. Второ, местните органи на властта и регионалните органи трябва да поемат своята отговорност и ако някои държави членки имат проблеми, то другите трябва да им помогнат. Ако държавите членки закъсняват със създаване на цялостна стратегия, то комисията трябва да им помогне да го правят. Давам думата на следващия оратор. Госпожа Меркис от социалистите. Благодаря ви. А, Искам да поздравя а, докладчика. Наистина много важно има правилна политика за управление на опазите. В комисията по петициите срещахме много граждани от най-различни държави. Италианци, българи, румънци, които в... се оплаква, че има много незаконни сметища. Но Проблема с отпадъците тревожи гражданите и в редица други страни. Липсва прозрачност. Гражданите искат да са в течение, да знаят какво става. Искат да знаят как обществените власти се справят с един проблем, който може да даде възможности да, да а, донесе ползи. Казвате, че ще обърнете внимание, на госпожо Георгиева, не за първи път чуваме подобни уверения. Искаме комисията да мине към действия, да не остава само на, да, всичко на думи. Правилата са правилни, трябва да има план за управление на действия, трябва да си иерархизират дейностите. След хубавите думи трябва да последват дела. Това е нашия призив. Трябва да се действа незабавно и да има политика на нулева толерантност, да се спре кранчето на субсидиите и да се оказва натиск върху всички държави и региони, които не спазват ръководните планове. И ако се налага, те да бъдат изправени пред съда, да им се налагат санкции и глоби. Така че изисквам три неща, които фигурират и в доклада. Първо, политика на тол... нулева толерантност. Вторност, тези държави, които не са способни да се справят, да бъдат подпомогнати с идеи и с средства за управление на отпадците. И трето, нещо много важно, на което настояват гражданите, да се гарантира пълна прозрачност прозрачност по отношение на управлението на отпадъците, кое се изнася, какво се съхранява и кое е законно, кое е незаконно. Как да превърнем един проблем в полза? Ние се нуждаем от суровини. Знаем, че Европа може да стане един от най-творческите, най-модерните региони в света по отношение на рециклирането на отпадъците. Благодаря. Сега за групата на Алде, госпожа Алфано. Благодаря. Поздравявам ви за избора ви заместник-председател. Много съм удовлетворена от факта, че днес в пленарна зала обсъждаме една резолюция, която идва от много петиции, които стигат до Европейския парламент и която се занимава с отпадъците. Всички тези петиции показват, че гражданите се безпокоят за начина по който се управляват отпадъците и тяхното въздействие върху околната среда, здравето и економиката, като това е характеристика на много райони в Европа. Под споделям резолюцията като структура, но съм неудовлетворена от начина по който въпросът за инсинераторите е записан, формулиран. Благодарение на различните технологии, всеки един проблем, който вреди на гражданите и на а, тяхното здраве и на околната страна, като че ли е пренебрегнат. Миналата година чухме същото, що се отнасяше за ядрените АЕЦ. А, днес обаче е много трудно да намерим някой, който иска да защити ядрената енергетика. А, възможно ли е политиката, политиката да не бъде дълго. А, да не може да погледне напред, да не биде дъл, дълговидна? дълновидна, извинете, да не може да види напред, да види всички възможни заболявания, които могат да възникнат хората, които живеят близо до инсинераторите. Всъщност става дума за защита правето на здраве. Съществуват альтернативи и те са чисти, те създават работни места. Трябва много твърдо да се прилага директивата за управление на отпадъците с целият цикъл, с оползотворяване, преработка и така нататък иерархично погледнато, инсинераторите не са най-добрия избор. Те са последния избор, след като е направено всичко друго. Ако има политическа воля, можем дори да забравим за инсинераторите като такива. Трябва да опазваме здравето на гражданите. Надявам се Европейската комисия да предложи по-твърди критерии и по-строги процедури за изграждането на инсинератори и отварянето на сметище. Благодаря. Herzlichen Dank. А сега давам думата от името на Зелените на госпожа Олкън. Благодаря ви, госпожо председател. Този, в този доклад има прекалено много пропуски и много членове на този пар, парламент така избягват да критикуват а, своите съпартийци. И за това този а, доклад а, остава е, представена обща картина на нещата. Трябваше този доклад да бъде изработен от комисията ЕНВИ. Просто не трябваше да бъде изработен от комисията по петициите. Също времено трябва да благодариме на докладчика за отличния доклад, защото в крайна сметка при, е, в много трудни условия той успя да постигне един балансиран текст. Сега, е, виждам, че тук не, не се опитваме да, да се справиме с проблема и да го изкореним. Няма сътрудничество между градовете, между регионите. Не, не, не извличаме полуки от е, миналото. Невъзможно е този проблем да бъде решен без тясно сътрудничество между местните власти и гражданите. Е, гражданите в Италия казват, че понякога те биват считани за врагове на, на държавата, на органите на властта. В е, България, в Испания нещата са малко по- туширани, но в Италия, в Италия е кризисно положение. Има първо криза на ресурси, и най-глупавото, ние сме в криза. Защо да изхвърляме суровини? Защо да изхвърляме ресурси? Защо да ги депонираме е, в сметища? Защо да ги гориме? защо трябва да гориме ресурсите си, суровините си? Напротив, ние трябва да изпразниме а, сметищата, депата и да инвестираме правилно, за да можем да постигнем пълно рециклиране на ресурсите, да има една модерно, модерна стратегия за управление на за отпадъците. Сега давам думата на консерваторите реформисти, госпожа Гърлинг. Благодаря. Бих искала да приветствам този доклад от името на моята група. Занимавам се с тази тема, тъй като съм член на Комисията по околна среда. Трябва да кажа, че наистина бе много интересно да прочета този доклад от малко по-различна гледна точка. В него като че ли са премахнати всички интереси, които биха могли а, е, да бъдат представени там. А, е, много колеги, които са работили продължително а, е, по определена тема, някак си забравят общата картина и затова е много полезно да имаме доклади като този, които я припомнят. Става дума за една тема, която засяга пряко гражданите, които представяме като евродепутат е, постоянно от своите избиратели е, чува много силни и много ясни послания. И точно тук Европейския парламент е, трябва да постъпи правилно, иначе ще бъде критикуван, ако ние а, не приемем съответните текстове и ако само говорим. Всичко това е включено в този много полезен и интересен доклад. Има огромни различия между начините, по които се справят държавите членки с отпадъците. И аз приветствам факта, че има такива различия, както и че докладът съвсем ясно заявява, че това е, е въпрос, е, който попада под принципа на субсидиарността. Говорим за директивата за управление на отпадъците. Може би си спомняте дамата, която преди мен бе евродепутат, госпожа Джаксън, която бе докладчик по директивата за управление на отпадъците. Единият от принципите, което, който тя проповядваше, беше, че е, държавите членки трябва да имат е, максимална субсидиарност в рамките на много ясни и обвързващи цели. Наскоро говорих с нея и трябва да кажа, че тя е много разочарована за това, че когато са получили такава свобода, държавите членки всъщност не изпълняват поетите задължения, защото а, ние не им задаваме ясни цели. И точно там трябва да се затегнат нещата. Няма нужда от нови законодателни актове, а тези, които имаме, трябва да работят по-добре и по-добре ефикасно. Точно това е една рамка ако не работим към, за такава рамка, аз трябва да кажа, че бях шокирана, когато прочетах колко много нарушения има моята страна, защото си мислих, че при нас нещата са добре. Така че ще го занеса и в, е, у нас, за да го видят колегите ми. Аз нямам проблем да защитавам ядрената енергетика, но винаги технологията трябва да бъде на високо ниво, да има ясен контрол. Същото се отнася и за инсинераторите. Herzlichen Dank.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 подадени в комисията по петициите, показва две неща. Първо, че проблемът с отпадъците е много сериозен. И второ, че държавите членки не се справят добре с тази задача, създавайки проблеми и за човешкото здраве, и за околната среда. В доклада, между другото, е казано, че съгласно общностното законодателство, трябва да се. Всички държави членки трябва да предвидят рециклиране, намаляване на отпадъците, но редица държави членки нарушават това законодателство, не прилагат мерките, противно на, всеки, на, на здравия разум и това създава сериозни проблеми в редица общини и региони както казах вече, за здравето и за околната среда. понякога комисията си измива ръцете, просто не обръща внимание на някои случаи. Когато се разработва план за управление на отпадъците, предварително се правят проучвания, а, за да се установят какви са последиците върху околната среда. Но много често тези проучвания съдържат сериозни грешки и тогава комисията би трябвало да изправи нещата. Директивата е добра и просто трябва да се прилага правилно, за да се гарантира правилното управление на отпадъците. Благодаря много. Сега давам думата на господин Салаврапов, Европа, ЕСД, Европа Свободената. Благодаря. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на колегата за отличния доклад. Обсъдихме този доклад в комисията. Още тогава го поздравихме за отличната работа и за качествения доклад. Европейските граждани очакват от държавата да поеме своите отговорности и по-специално в тази област, защото знаете, че отпадъците имат пряко отрицателно влияние и са, е, опасни за човешкото здраве и за околната среда. До 2300 е, година ще, ще имаме много предизвикателства да решаваме. Борбата срещу социалното изключване, срещу промените в е, климата. И това е един проблем, който е свързан с всичко това. Много са петициите, които сме получили на тази тема, като че ли най-много петиции има на тази е, по този въпрос. Разполагаме с директива от 2008 година, която а, е, определя правилата и при, при всички случаи са необходими ресурси също, същевременно трябва да, да обясняваме на гражданите какво става, да ги информираме, да ги обучаваме. Е, нещата трябва да бъдат е, ясни. Така че още веднъж казвам, трябва особ, да обърнем особено внимание на този изваредно тежък проблем. Благодаря ви. Господин Молцър, минута. 2 милиарда тона мюл. Благодаря, господин председател. милиарда тон благодаря. Да, милиарда тона отпадъци можете да си представите какво е това и е да релативизирате малко, да релативизираме малко представите си за а, Китай и Индия като производители на отпадъци. Е, вярно е, че в Европа те се рециклират, но може да си зададем редица въпроси, защото на много места това не се прави и те не се събират както трябва. Не и трябва да се отминават проблемите с а, е, а, е, мълчание. Да не забравяме електронните отпадъци а, а и а, всички отпадъци, които пристигат, от, които могат да се използват като суровини и много малка част от тях се, се рециклират. Освен това, има проблеми с транспорта, с, на отпадъците, с местата за рециклиране, с незаконните сметища. Трябва да се засили контрола върху преноса на отпадъци от електронни и електрически апарати да се прилага навсякъде принципа, който замърсява плаща. Наистина не се спазва законодателството. Не е решен и проблема с ядрените отпадъци и тяхното съхранение. Благодаря. Госпожа Мацони, две минути. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика господин Тургайс за извършената работа. Този доклад по инициатива на Комисията по петициите се роди от всички потребности, които бяха изразени от гражданите, които се обърнаха към нашата комисия по петициите. Те представиха различни случаи, които всъщност разобличават погрешното прилагане на правото на Европейски съюз е, в сферата на околната среда и по-специално управлението на отпадъците. 140 е, петиции в един кратък срок от 16 е, държави, най-вече от Испания, Ирландия, Италия и Гърция. Най-често се изобличават случаи на неправилното избиране на места за изграждане на инсинератори, което означава оскъдна информация, която, да се предоставя, която не се предоставя всъщност на гражданите за това колко полезни могат да бъдат такива съоръжения. Този сектор е изключително важен, особено в такъв деликатен момент, като този финансова световна криза – която порази Европейския съюз. Както многократно каза комисията, многократно са правени дълбоки изследвания за различното използване на а, отпадъците като ресурси, което ще доведе до спестявания над 72 милиарда евро в Европейския съюз, ще доведе до нови 40 милиона работни места много важни цифри, особено като имате предвид каква ще е ползата и за е, здравето и за околната среда, които са основното, което ни притеснява. Благодаря. Благодаря много. А сега давам думата на госпожа Палия Дели една минута. Благодаря, господин е, председател. И аз бих искала да благодаря на колегата за отличния доклад. Доклада е сериозен, обективен, задълбочен. Неговия подход е много целенасочен и много правилен. Става дума за проблем, който тревожи европейските граждани от години. Не съм съгласен с всичко казано в доклада, но смятам, че всичко, което е включено в него, ще помогне на комисията и на държавите членки да доуточнат и да структурират политиката си защото става дума за все по-значим и по-значим проблем. Смятам, че държавите членки имат задължението да информират колкото се може повече гражданите. Информация трябва да бъде предоставена и в училищата, е, и същевременно трябва да има диалог, има, трябва да, да има доверие между властите и а, а, гражданите. И когато е, се поставят проблеми, всички трябва да бъдат обективни, а също време да има и добро трансгранично сътрудничество. Благодаря, госпожа Манер, минута и половина. Искам да поздравя докладчика, господин председател, господин Тургайс, за отличния доклад. През 2004 до 2010 Комисията по петициите разгледа 114 петиции които се занимават с законодателство за управление на отпадъците в различни държави от Европейския съюз. Това е много притеснително за нашите граждани. Има огромни различия в прилагането на политиката по отпадъците в отделните държави членки. Трябва да предприемем действия по този въпрос. Рамковата директива за отпадъците е приложена само от 6 държави членки в срок. Не бива да забравяме, че отпадъците са една суровина, един ресурс и могат да подобрят ефективността на държавите членки. Gerade 30 Sekunden geschenkt, das ist sehr hilfreich. Als nächstes hat das Wort Frau Miranda für eine Minute bitte. Госпожа Миранда за една минута. Благодаря на господина Тургайс за доклада, но ми се струва, че в него вие не защитавате вие всъщност не наблягате на приоритетите, които, е, които са рециклиране, повторна е, употреба и които и правителствата са онези, които трябва да изработят стратегия в тази област. А какво правят правителствата? Всъщност строят инсинератори, които смятат, че са решение на проблема. Вместо това а, има отрицателни последици за милиони и милиони хора. Така че след оценката на въздействието, която бе направена от комисия, трябва да се вземат съответните марки. Много, много малко, много малко са държавите, които прилагат правилно законодателството. Изпратете вашия доклад на държавите членки, за да отговорят и те. Благодаря. Господин Ангоракис, една минута. Докладът всъщност описва престъпления към околната среда, свързани с управлението и понякога катастрофалната практика с на събиране на отпадъците. Ние се е, опитваме да се борим с съмърсяването, а едрия капитал съвсем безнаказано е, прокарва собствените интереси. Директивата, самата директива укрепва ролята на едрия капитал – за замърсяване и допуска смесване на опасни. Прекъсвам ви, господин Ангорак, изго... казва председателя. Ако обичате, забавете малко темпото. Не може да се превежда. Никой не може да ви следи. От началото, не, не казвам да започнат от началото, просто малко забавете. В доклада се говори за ролята на организираната престъпност, за е, опасностите за е, околната среда, за да скрие истинските класови престъпления на едрия капитал и съучастничеството на едрия капитал с институциите на Европейския съюз. В Гърция здравето на работниците е, е поставено в опасност поради наличието на токсични отпадъци в сметицата. Трябва да се прекрати с тази антисоциална политика на Европейския съюз, за да се гарантира здравето на трудещите се. Благодаря. Благодаря следващия оратор, господин Боргейци. Благодаря ви. Отличен доклад, много балансиран, който споменава принципа на субсидиарността, т.е. признава важната роля на държавите. От друга страна очертава една Европа на различни скорости. Що се отнася до моята страна, две скорости поне. От една страна определени региони, определени общества, общности, например Кампания и Неапол, които са една наистина голяма срамота за всички ние, които сме граждани на Италия и продължаваме да ги разобличаваме. Има обаче отлични общини, например в Падания, където имаме отлични а, кметове, като тези от Северната лига и много възпитани хора, които учат, които обучават гражданите, за да може гражданите да разделят своя буклук и да го подават по такъв начин. Трябва наистина да вземем пример от Северна Италия, която е отличен пример за това. Е, отлични петиции също така получаваме, които изпращат сигнали до различните институции които в кампания наистина са и една заплаха за европейските туристи, които рискуват здравето си, когато отиват там. Благодаря, колега Бургецио. Но има син картон към вас от госпожа Алфано. За пореден път колегата Бургецио споменава падания. Искам да разбера дали това е някакъв измислен град или някаква фантастична страна, някой а, приказен град а, или район. Казвам, защото споменавате кампания и Неапол. А, както знаете, десницата управляваше там и те бяха част от тази десница. За какво говори? За Италия ли говори? Той къде е избран всъщност? Ау. In Ordnung. Sie haben das Wort. Bitte sehr consultare la navetta del е, Ако погледнете един официален документ на Европейския парламент, ще видите, че аз съм част от правителството на Падания, но нека да помислим а, кой какво е измислил и а, кое къде е трябва. Благодаря много за това, че пояснихте нещата. А сега давам думата на господин Булан, две минути. Господин председател, скъпи колеги, бих искал и аз да, да поздравя докладчика за качествената работа и за преговорите, които води с колегите и за неговото търпение. Най-накрая най- най- ще гласуваме един изваредно важен доклад като същевременно представиме на съвета и на комисията загрижеността на нашите граждани. За това служат петициите. Знаете, че най-много петиции са посветени на проблеми свързани с околната среда и здравето на нашите граждани. Това са проблеми на самото общество. В момента си даваме сметка, че това, което не потребляваме, го хвърляме. Нашите граждани трябва да осъзнават също това, но този, този доклад трябва да бъде също и една аларма за държавите членки. Държавите членки не успяват да управляват и да се справят с ситуацията. Шест държави членки само прилагат уместно и своевременно закон... законодателството в тази област и по-специално относно депата и сметищата. Същевременно организираната престъпност си прави каквото иска и извлича огромни печалби от това. Този доклад е сигнал към държавите членки, както казах, но Европейската комисия също трябва да е, поеме своята отговорност и да бди за приложението на директивата за управление на отпадъците. Защото ако е, всеки не поеме своята отговорност, ще губиме само пари и време при контрол, мониторинг и така нататък. Нека да чуеме гласа на тези, които са ни изпратили петициите и да престанеме с хвърляне на пари през прозореца. Благодаря ви. Господин Рубик, зелена карта, приемате ли, приемате ли въпроса на господин Рубик? Имате думата, колега. Благодаря ви господин председател. Бих искал да попитам господин Болан следното. Как е, смята той как вижда той цялата верига на управление на отпадъците? как е, според него може да стане по-добро разделение на отпадъците, как до 2020 година можем да създадем е, е, стратегия за преработка на всички отделни аспекти и части и доставки на отпадъците. Да, ние в момента е, създаваме си, си, системи и стратегии за е, разделно хвърляне на отпадъците. Това е първоначалното, друго не мога да кажа. А сега давам думата на господин Пирило за една Президенте! Благодаря. Стотината петиции, които бяха получени в Европейския парламент от различни държави на Европейския съюз, показват колко сериозен е проблема за управлението на отпадъците вниманието, което бе отделено на преработката и опозотворяване на, закон, на незаконните отпадъци, е много важно за много региони. Моят регион бе посетен от комисията ЕНВИ на парламента и там видяхме много висок процент на такъв отпадъци. Един отпадък, за който говоря, всъщност е отпадък от ядрени централи. И това е европейски проблем има незаконен трафик на отпадъци, който се насочва в съответни а, страни. Говоря за целзи 137. А, не всички прилагат европейските норми, сред тях е Италия и затова продължава и незаконния трафик на тези отпадъци в трансграничен план. Този проблем трябва да бъде решен на европейско ниво. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als nächstes благодаря, госпожа Сърбо. резолюция е номера 115... Благодаря, госпожо председател. В тази резолюция са описани 115 случая на оплаквания от страна на граждани на Европа. това е обаче само върха на айсберга. Ако ние, ние в крайна сметка не, не, не, не получаваме петиции, оплаквания от всички. Аз знам е, много случаи в е, Румъния, където местните органи на властта въобще не прилагат законодателството, поставайки така под заплаха здравето на е, гражданите. Много, много често отпадъците се заравят дълбоко и аз многократно съм изразявала своята загриженост и тук в парламента, и пред комисията, защото комисията смята, че директивата за, за заряване на отпадъците е достатъчна, дори когато става дума за е, в отпадъците. Е, така че смятам, че е, наистина последиците в момента са е, пагубни за всички и трябва да се действа. Благодаря ви много. И изчерпахме списъка на изказващите се. Сега спонтанните, а, е, спонтанните изказвания. Има много желаящи да вземат думата. Ще дам думата първо на онези, които не са взели думата все още. И започваме с госпожа Магинес. Една минута. Благодаря, искам да благодаря на докладчика за работата му по този доклад. За многото граждани, които пращат петеции на този парламент, трябва да кажа, че има и други граждани, които изобщо не се интересуват от управлението на отпадъците. Така че хората не са добре информирани и трябва да се увеличи просветната кампания за това как да се управляват тези отпадъци и в дома, и на работното място. Много място за работа има там. Ако хората се задължават да посещават зле работещи сметища, хубаво ще си помислят преди да изхвърлят буклуците, където им падне. В а, моето графство Лаут има едно ужасяващо сметище, старо такова, което отнема много средства сега, точно защото създава много екологични проблеми, както и създава трудности на хората, които живеят там. А, може ли комисията да говори за рециклирането на гуми? Не днес, но по принцип това е един проблем, където има много незаконна дейност и не извличаме максимална полза от рециклирането на гуми. als nächste Тикао für eine минута, bitte.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 председател, в е, петициите се описват случаи на неприложение на европейското законодателство и не достатъчно допитване до общественото мнение. Изразява се и за загриженост относно управлението на отпадъците. Много от държавите членки не разполагат с необходимата стратегия и съоръжения за управление на е, управлението. Комисията трябва да подпомага на държавите държавите членки, като чрез механизъм за финансиране, насоки, съвети, експертиза. Същевременно трябва да бъдат информирани гражданите, да има информация в училищата, медицинските центрове. Трябва да има много по-разширен диалог с обществеността и да има един много широк дебат с местните органи на властта и за да могат да се намерят най-добрите методи за управление на отпадъците. Благодаря ви, госпожо. А сега давам думата на господин Рубикс. Благодаря. Подкрепям идеите, които бяха изразени в доклада. Лично аз смятам, че трябва да се отдели по-голямо внимание на обработката на органичните отпадъци, особено в земеделски райони. Биоотпадъците много лесно могат да се използват посредством изгаряне, но по този начин се губи много. Ако позатворим този отпадък по един добър начин, можем да получим добри резултати. Комисията може да ни даде ресурси за това от втория стълб и тези средства могат да се използват за управление на отпадъците. Благодаря. Господин Паск. За slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Nakladanie s odpadom je z pohľadu verejnosti... Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Това е една тема, която буди загриженост в е, широката, широката общественост. Затова комисията трябва да бди разпоредбите на директивата да бъдат прилагани. Е, миналата година Комисията излезе с доклад, в който, от който стана ясно, че държавите членки много често нарушават законодателството. Има повече от стотици незаконни сметища и други, в които не се спазват основни правила. Комисията трябва да санкционира това. А от друга страна, управлението на отпадъците може и трябва да стане един много печеливщ економически отрасъл. С, за това трябва да има по-добри механизми за управление и рециклиране на отпадъците. Благодаря. Казах, че трябва да имаме все пак приоритети и затова давам думата на господин Шикерски за последно nielegalne czy prowadzone niezgodnie z przepisami składowiska odpadów i spalarnie Незаконните сметища и инсинератори са много чест проблем в нашите страни. Те създават огромни, огромна опасност за околната среда и човешкото здраве. И освен това, всичко това е пилене на пари, защото е, не знаем, че отпадъците могат да бъдат една много ценна суровина трябва да се извърши огромна а, кампания за приобщаване на обществеността а, и за ползите от доброто управление на отпадъците. Трябва да се координира това управление на местно и регионално равнище. Освен това, е необходимо да се предоставя и ясна и достъпна информация на гражданите, не само за разделното събиране на отпадъци, а за целият цикъл на тяхното преработване. По-доброто управление на отпадъците обаче изисква големи инвестиции в редица държави членки и е важно по някакъв начин в тези инвестиции да участва и европейския бюджет. Трябва да се въвеждат най-добрите практики, за да се справим. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Кристалина Георгиева от благодаря. Искрено благодаря на депутатите за интересната дискусия, която отразява становищата на нашите граждани. Нека кажа следното. Първо, Първият приоритет за Европейската комисия е да зададе вярната после, последователност на действия. Т.е. първо трябва да има рециклиране, след това оползотворяване и ако това не е възможно, чак тогава се отива към депониране в сметища, като там се прави много стрикна оценка за въздействието на околната среда. Разглеждаме също така и транспорта на отпадъците по един много сериозен начин. Как помагаме на държавите членки? Посредством указания и предоставяне на най-добри практики. Също така посредством надзор над националните планове за управление на отпадъците, за да сме сигурни, че те са адекватни на проблемите. За десете държави с най-сериозни проблеми възнамеряваме да организираме индивидуални срещи, за да се за бърза процеса. Когато няма достатъчно действия, предприяти от държавата членка, започваме процедура за нарушение срещу тази страна и от 19 те започнали, 9 все още не са приключили. И накрая се обръщаме и към съда за нарушение на европейското законодателство. Една трета от всички случаи на нарушение на екологичното законодателство са свързани точно с управлението на отпадъците. Напълно съм съгласна, че не само трябва да си подредим къщата, но и да дадем добър пример за развиващи се страни, защото да преместим отпадъците от тук там не е решение, това вреди на планетата. Не съм съгласна казаното, че тази времена на криза рециклирането, преработката, ползотворяването не са решение на проблема. Напротив, имаше един въпрос за отпадъците от мините. След а, инцидента Трябва да кажа, че нашата директива е най-стрикната в света. Работим в тясно сътрудничество с други държави, за да се прилага директивата. Съжалявам, че говоря малко по-дълго. Да, трябва да информираме обществеността Голямата част от тога професионалната ми кариера беше свързана с опазване на околната среда и е, започна тази ми кариера, защото един от близките ми се разболя поради замърсяване на подпочвени води. Така че споделям е, безпокойствата на колегите напълно. Thank you very much, Commissioner. Having in mind that this is actually coming from the Petitions Committee, I think it's important that you were able... Благодаря много, господин комисар. това, тази тема е много важна и за Комисията по петициите, и за нашия докладчик. И сега давам думата на докладчика. Благодаря ви. Искам специално да благодаря на комисар Кристалина Георгиева за а, нейното становище и за, въобще за ролята, която играе. А, благодаря и на всички изказали. Си имаше интересни изказвания. Спомена се дали е трябвало доклада да се пише точно в комисията по петициите. Аз обаче искам да защита тази позиция. Комисията по петициите е точно комисията, която би трябвало да се занимава с този въпрос. Както виждате, редица граждани са обърнали към нея и са подали жалби. Разбира се, Комисията по околна среда може да също да изготви доклад. Но когато гражданите се обръщат в, към комисията по петициите, това е защото те настояват да се намерят преки решения и не можем винаги да избягваме преките отговори. Няма да има смисъл тогава да имаме комисия по петициите. И след като уточних това, искам да кажа на редица колеги, че петициите показват големите пропуски в управлението на отпадъците. Понякога държавите членки не успяват да спазват своите правни задължения. И всичко това е залегнало в доклада. В него се настоява тези от държавите членки, които не са транспонирали директивата за управление на отпадъците да я транспонират незабавно и да спазват всичките и разпоредби, включително и тези за създаването на общи глобални програми за управление на отпадъците. Мисля, че този доклад е на изходна база и мисля, че след като чух и комисар Георгиева, че сме намерили прекия път, който ще ни ответе към решаването на всички проблеми, за които говориха представители на всичките политически групи. Освен това, мисля, че трябва да наблегнем на факта, че не можем повече да чакаме. Не можем да се ослушваме. Трябва да намерим бързо решение, да, за да отговорим на жалбите от целия Европейски съюз. Благодаря. С това дебата по тази точка от дневния ред приключва. Искам да добавя нещо лично. Искам да ви благодаря за разбирането, за дисциплината. Това беше първото задание, което ръководех. Благодаря ви. Така. Сега, разбира се, нищо нямаше да постигна без помощта на тези, които са от двете ми страни. А сега минавам към следващата точка.